Гласуването ще се състои в края на днешния дебат. Всъщност сега ще преминем към гласуване. Гласуваме по 6 резолюции за Венецуела. Няма предложения за изменение. Има съвместна резолюция на три групи. Искам да ги подложим на гласуване чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Sind noch zwei unterwegs? Още двама остава да гласуват. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Резолюцията се приема с 41 гласа за, 16 против, 3 въздържали се. Сега преминаваме към гласуване на 6 резолюции за Мадагаскар. Има обща резолюция от 6 политически групи. Не са представени предложения за изменения. Гласуваме с дигане на ръка. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Има няколко въздържали се. Приема се. Гласуваме 6 предложения за резолюция за Бирма. Има съвместна резолюция от 6 политически групи и от двама колеги. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Окончателно гласуване по проекто резолюцията с изменението Електронно гласуване. Начало на гласуването. Сега е начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Единодушно се приема. Няма против, няма въздържали се. Протокола от днешното заседание ще бъде предложен на парламента за одобрение в началото на следващото заседание. Ако няма никакви възражения, той ще бъде прият. С това приключваме днешното заседание. Желая ви